помогнем на всички тези, които в Пакистан са готови да застанат срещу тероризма и идеологическото насилие. Председателят, благодаря госпожо комисар. Седем предложения има за проекто резолюция. В 11.30 ще гласуваме. Сега преминаваме към положението в Камбоджа. Госпожа Гомеш. Проблема с заграбването на земя в развиващия се свят ясно е иллюстриран в Камбоджа, където 400 000 души са изгонени от земите си, от местните и национални власти и от големи фирми. Тази политика, която не е подходящо регулирана в последния вариант на закона за собствеността, поземната собственост, поставя под въпрос способността на правителството да управлява и неговата легитимност. Използва се сила срещу активистите и протестиращите и за това се призваваме камбоджанското правителство да преустанови използването на сила и да се погрижи за адекватно правно регулиране на въпроса, като се гарантират и компенсации за ощетените. Необходимо е и да се наблюдават внимателно дейностите на европейските фирми в Камбоджа, за да сме сигурни, че те не участват в тези злопотреби. Благодаря, господин Преда la rândul meu. Благодаря, господин председател. Също със съжаление отбелязвам ситуацията, на която сме свидетели в Камбоджа. Знаем, че правозащитници са били обвинени в престъпления на 1 октомври тази година. Те са били осъдени в Общинския съд в Пномпен Една радиостанция също е била обвинена в излъчване на програми, критикуващи правителството. Знаем също толкова добре, че Немалко граждани на Камбоджа са обект на наблюдение от страна на правителството. Това е тревожно, в навече, като се има предвид, че през 2013 година предстоят избори. Комисията ще изпрати мисия за наблюдение на изборите. Предходната такава мисия излезе с редица препоръки за усъвършенстване на изборната система. Ще трябва да видим какви ще са резултатите от следващите избори. Господин Танък. Благодаря. Камбоджа извърши много след е, режима на червените кмери. Но сега виждаме, че още много трябва да се върши. Парламентът особено се тревожи от присъдите и, и смъртните присъди на активисти, насилственото разселване на хора заради концесиите за земи, заплашването на активисти на опозицията. В нашата група ние подкрепяме усилията за създаване на демократичен ред в, Камбо... Камо... в Камбоджа, така че народът може да живее без страх да гласува по желание и да не живее под страх, че ще бъде изхвърлен от земята си. Благодаря. Господин Масталка. Господин председател, подкрепям препоръките на Обединената левица, според които правата на човека са един комплекс, към който принадлежат политическите и социалните права. Организацията на Обединените нации излезе с редица данни, като например индекса за човешкото развитие. Той включва и данни от областта на здравеопазването и образованието. Съгласно този индекс, Камбоджа е на 139-то място в света. За сравнение, Белгия е на 19-то. БВП на глава от населението в Камбоджа е 1700 долара. 80% от населението в Камбоджа живее само от долар и 25 на ден. У мен възниква въпросът какво е предприел Европейският парламент за подобряването на положението на правата на гражданите на Камбоджа, за това да им се даде по-добър шанс за по-добър живот. Мисля, че не е направил кой знае какво. Госпожа Лохпилер, политиката на разпределянето на поземлените ресурси в Камбоджа не е справедлива. През изминалите 10 години най-малко 400 000 души са изгубили земите си или са били прогонени от тях. Министър-председателят Хун Сен тази година обяви, че ще направи промени в системата за поземлените ресурси. Но въпреки това продължаваме да сме свидетели на случаи на злоупотреби. Гражданите продължават да бъдат прогонвани от земите си. Призоваваме правителството на Камбоджа да сложи край на тази несправедлива практика, най-вече на практиката на предоставяне на концесии за земеползване на големи дружества. Онези, които губят земите си, които са в основата на съществуването им, се борят със своето право на земеползване и за това са обект на преследване агроиндустриалните дружества, които се възползват от несправедливата политика на разпределяне на поземлените ресурси в страната, изнасят своите стоки към Европейския съюз. Призоваваме за независимо разследване на всички нарушения на правата на човека във връзка с тази практика. Председателят, господин Уотсън. Благодаря. министър председател, Хун Сен вече 27 години е на власт там и е начало на едно корумпирано авторитарно правителство. Аз открих това отличен опит. Народа живее в страх от произвола на правителството. Има известни подобрения, главно благодарение на усилията на Европейския съюз, но съдебната система не е независима, изборите не са справедливи и честни. Тази седмица министър-председателят прие е, заплахата на опозиция, на представители на опозицията, че ще бойкотират изборите. Обаче това е напълно безсмислено, така колкото бяха безсмислени усилията на, на опозицията срещу Лукашенко. Ако трябва да искаме а, независими избори, не трябва да ги подкрепяме всъщност. Госпожа Аштън излезе с... Се надявам, че ще излезат с мнение и ще продължат да оказват натиск за опазване състоянието на лидери на опозициите, които са в затвора. Следващият оратор. Благодаря много. Камбоджа е отбелязала известен напредък, но има граждани, които са обвинявани в престъпления против държавата, само защото протестират срещу несправедливости. Съвсем наскоро четирима защитници на правата на човека бяха хвърлени в затвора. Другият сериозен проблем в Камбоджа е свързан с концесиите върху земята. Това е вътрешен проблем, разбира се, но през, последната, през последното десетилетие почти, близ, е, почти ми, половин милион души са били принудени да се е, изселят от земите си. Е, Призваваме Камбоджа да преустанови преследването на защитниците на правата на човека и да гарантира правна уредба за поземлената собственост, която отговаря на препоръките на Европейския съюз. Благодаря от името на групата на социалистите и демократите, господин Вайденхолдер. Господин председател, тази година по покана на една от политическите партии в Камбоджа бях на посещение в страната и на място успях да се убедя до какви последици водят огромните мащаби на корупцията и несправедливостта. Те водят до поразяваща бедност. Камбоджа за нас е просто източник на стоки за консумация. Тази държава заслужава особено внимание и солидарност от наша страна. Единствено, ако там се установи отново върховенството на закона, страната ще има някакъв шанс. На място се убедих как се поставят ограничения върху политическите инициативи, как на практика никой не може да упражни правото си на свободно сдружаване и на свобода на митингите и събранията. Пред предстоящите избори трябва да са обект на наблюдение от страна на Европейския съюз. Те могат да бъдат признати за демократични единствено ако в навечерието им се установят някакви поне минимални стандарти за право на свободно изразяване и свобода на словото. Само така кандидатите ще имат справедлив шанс. Господин Риналди. Президенте, сеньор комисар, кари колеги. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги огромен списък от трагедиите, които се случват в е, Камбоджа. Престъпления, корупция, корупция свързана с международната помощ, нарушаване на правата на човешките права. Това е една е, диктатура, която се опитва да се представи за демокрация. Е, има парламентарна опозиция, която обаче не може да свърши нищо. Международната общност обаче се държи на страна, включително и Европейският съюз. Ние изпратихме е, делегация до е, Камбоджа, но не предлагаме никакви е, решения, като че ли комисията не е достатъчно твърда. Приели сме нееднократно резолюции по въпроса, но смятам, че и другите институции трябва да имат отношение. Мисля, че е много важно да помислим и за това какво можем да направим а, преди изборите, включително и за положението на Самрази. Госпожа Гърлин, благодаря. През 2012 година положението с човешките права в Камбоджа се влуши още повече. Нарушенията на правата за, за ползване на земя продължават, нарушават се правата на политическите активисти. Случаят на Момза Нандо и други продължава да ни безпокои. Продължават да се дават концесии за земи на частни компании. Нарушава се правото на прилично жилище. Има безкрайни нарушения на човешките права и свободи, насилствено изхвърляне от домовете, иземване на земи, разрушаване на горите, от които хората зависят за поминъка си. Развитието на природните ресурси в Камбоджа може да е много положително за живота на хората там, ако се провежда по един устойчив начин – настоявам правителството на Камбоджа да защитава основните права на хората, да даде възможност те да изразяват своето мнение по един свободен начин, особено във връзка с изборите. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Преследването на защитниците на правата на човека, защитаването на интересите на големите инвеститори и на управляващата политическа класа превземат е, терена за сметка на правата на човека. Съвсем наскоро е, е, бяха изпратени активисти в затвора на 20 години затвор. всичко това е очевидно политически мотивирано. Наше задължение е да изразим своето безпокойство за правата на човека в Камбоджа. Европейския съюз е един от най-големите донори там. По настоящем положението с правата на човека трябва да бъде разглеждано като сериозен сигнал за тревога. През ноември ще се проведат избори в страната и трябва да се предприемат мерки. Благодаря. Благодаря за една минута. Думата има госпожа Крецо. Благодаря, господин председател. Мисля, че Европейския съюз като основен дарител на помощ за Камбоджа трябва да настои властите да се занимаят с реформата на предизборно на закона за изборите, все по-крехко става положението там във връзка с изборите, които предстоят следващата година и е необходимо да се спазват е, да се направи всичко възможно да се спазят конвенциите на ОНЕ. Използват се прекомерни е, мерки срещу протестиращите. Необходимо е да бъдат освободени всички критици на режима и да има свобода за позицията, така че процесът на изборите да е действително легитимен. Благодаря, госпожа Креца. Госпожа Викстрем. Благодаря, господин председател. Преди време посетих моя приятел и колега Мусакур в Камбоджа. Станах свидетел на ужасяващи неща, които ще помня до края на живота си. Според хората, с които разговарях, много семейства са станали жертви на конфискация на земите им. Те са били иззети от корпоративни дружества. Става дума за земи, които хората обработват вече от поколения наред. Не им е било предоставено никакво обещетение. Програмата на Европейския съюз Всичко освен оръжия сама по себе си е една много добра инициатива, но всъщност от нея са проистекли доста отрицателни последици във връзка с захарта и други сълскостопански продукти. Защо? Защото корпоративни дружества просто си позволяват да заграбват земи в Камбоджа. В резултат от това хиляди семейства са загубили покрива над главата си върху техните земи са били засадени плантации за отглеждане на захар. Същевременно тези дружества се подпомагат от Европейския съюз. Мисля, че трябва Европейският съюз да помогне на лидера на опозицията в Камбоджа да може да се кандидатира за следващите избори. Благодаря. Спонтанни изказвания. Господин Шогор за една минута. hogy a kambodzsai hatóságok Трябва да признаем, че мерките на камбоджанското правителство през изминалите години представляват крачка назад. Задържат се в затвора правозащитници, медиите не могат свободно да изказват мнението си, заграбват се земи, и всичко това показва, че правителството потъпква демократичните ценности. Затова Европейският съюз като най-големият донор за страната трябва да предприеме нещо. Не можем просто да сме безучастни, докато се потъпкват правата на човека в тази страна. Трябва да се погрижим за това изборите през 2013 година да са демократични. В противен случай споразумението за сътрудничество с, Европе... с Камбоджа трябва да бъде преразгледано и по-точно клаузата за търговските преференции. Президент. Госпожа Маковей. От е, мирните споразумения от 1991 в е, Париж, е, Камбоджа е направила най-малко за подобряване на човешките права. Но в последните години всъщност тя прави крачка назад, отстъпва от демокрацията, създава една система подклаждана от заплахи и насилие. Европейския съюз е най-големия донор на Комбалджа и ние трябва да можем да упражняваме много силно влияние върху правителството. Трябва да го използваме, за да призовем правителството да смени изборния процес и да проведе свободни и честни избори. Правителство, което се базира на заплахи и тероризъм, винаги ще създава тази обстановка. Трябва да се прекратят насилието срещу мирните протестиращи. Ние, като Европейски съюз, трябва да направим така, че Камбоджа да не се отклонява от пътя си на напредъка. Благодаря, госпожа Герингер panie przewodniczący! w tysiąc dziewięćset dziewięćdzisiąt jeden roku kambodża podpisała porozumienie paryskie ние всички помним парижките споразумения, където Камбоджа пое ангажимент да спазва човешките права. Но а, от години насам виждаме как се нарушават тези права, как там цари насилие. А, сега са арестувани, арестувани 13 жени, които мирно са протестирали през май месец срещу насилственото изселване. Собственика на една радиостанция също е осъден на 20 години затвор, защото се твърди, че е упражнявал репресии срещу други опозиционни лидери. Тоест има много нарушения на човешките права, които се отразяват на живота и на жените, и на децата, и на активистите там. Ние трябва да направим, напомним на страната, че тя трябва да се придържа към международните си ангажименти. Трябва да им напомним също, че трябва да се подготвят добре за новите избори и да се надяваме, че те ще бъдат честни и справедливи. Благодаря. Госпожа Одилан. Благодаря, господин председател. Сам Рейнси е един известен либерален политик в Камбоджа и осъждам неговото политически мотивирано задържане, както и атаките срещу опозиционни политици, защитници на правата на човека и активисти, борещи се срещу случващото с земята в Камбоджа. Е, необходимо е да се вземат е, спешно мирни мерки. Компромисите изглеждат, може би, трудни, но без тях не може да има демократично общество. Сам Рейнси посети Камбоджа, за да изрази е, едно посещение на Сам Рейнси в Камбоджа, за да се изрази уважение към починалия крал би бил добър тест дали системата работи. То е Господин Власък, уважаеми господин председател, факта, че обсъждаме темата тук в Европейския парламент е много важен. Трябва да говорим за политическата ситуация в Камбоджа. Европейският съюз е сред най-големите донори за страната. Не бива средствата, които предоставяме на Камбоджа, да се пилеят. Трябва да окажем натиск върху камбоджанското правителство, така че то да даде възможност за упражняване на правата на човека и да осигури на гражданите активно участие в политическия живот, без да бъдат те преследвани за това. Благодаря, госпожа Корола arvoisa puhemies камбоджassa valmistaudutaan ensi vuoden vaaleihin ja eu Благодаря, господин председател. В Камбоджа се извършва подготовка за изборите. Европейският парламент е сред основните донори за страната. За това трябва да наблюдаваме положението с правата на човека и демокрацията по време на миналите избори. Там нашата мисия за наблюдение докладва, че в страната не се спазват демократичните принципи. Отправихме препоръка изборите да се проведат още веднъж в съответствие с принципите на ООН. Тревожно е ограничаването на свободата на словото. Политическите партии не могат да критикуват шурубаджанащината и корупцията в страната. Много процедури се извършват при закрити врата, без да се осигури участието на гражданите. В Камбоджа няма не се следват, извинете, принципите на правовата държава, не се спазват правата на човека. Господин Обермайер за една минута. Благодаря, господин председател. За съжаление, силите за сигурност Камбоджа продължават да упражняват прекомерно репресивни мерки спрямо протестиращите, били те правозащитници или други. Особено трагичен е случаят с едно 14-годишно момиче, което бе застреляно от силите за сигурност, без да бъде проведено след това разследване на случая. Не можем в никакъв случай да говорим за Камбоджа като за правова държава. За това говори и заграбването на земи от страна на дружества с цел засаждане на тях на захарна тръстика. Тази захар след това се изнася към Европейския съюз. Трябва да се сложи край на тези практики. Благодаря. Давам думата на комисар Гиген Куин. Господин председател, уважаеми депутати, Искам да благодаря на Европейския парламент за организиране на този дебат. Крайно време е да се обърне внимание на проблемите, които се случват в Камбоджа. Заплаха на журналисти, на активисти, на мирно протестиращи. Председателят призвава за тишина. Страната не изпълнява основни правонови стандарти – на Мон Санандо. Той бе, ос, бе осъден е, на 20 годишен затвор. Върховният представител на Европейския съюз е, подчертане липсата на независимост на съдебната система. Специалният докладчик на ООН излезе с доклад, включително и с доклад за концесиите на земи и потвърди колко сериозно е положението там. Хората от гражданското общество почти не могат да изразяват своето мнение без страх и помирен начин. Това е особено вярно в контекста на наближаващите избори. Все повече се шири насилие и това ще става сериозен проблем. Европейския съюз изразява своята загриженост за концесиите за земи а, и е изразявало тази загриженост и нееднократно в срещи с а, камбоджанските власти. Комисар Гегов също постави този въпрос. А, президента Ван Ромпой направи визита в ще направи визита и ще повдигне същите въпроси, ще се срещне с министър-председателя и с членове на, депот, на парламента. Камбоджа все още се възстановява от тъмното си минало, прави стъпки към демокрация, економиката се развива добре на царството, но кралството все още трябва да направи много. Европейският съюз подкрепя демократичния преход на страната през инструмента за демокрация и човешки права. 7,5 милиона бяха предоставени на страната за засилване на Комисията за човешки права и за парламентарната дейност. Също така допълнителни средства 15,5 милиона са отпуснати от Европейския инструмент за демокрация и човешки права, за подкрепа на а, свободата на изразяване, за подобряване на условията в затвора. Ние ще изпратиме мисия, която ще наблюдава парламентарните избори. Призоваваме да се правят усилия за свободни и честни избори, за да може народа да упражни основните си права. Европейския съюз ще следи и положението за, свързано с човешките права, свързано с концесиите за земи. Благодаря. С това приключваме точката от дневния ред. Има 6 предложения за резолюция. Ще ги гласуваме малко по-късно. Сега прекъсваме заседанието съвсем за кратко за да чуем и обявяването на спечелилия наградата Сахаров. След това ще продължим.